Преди да започнем нашето заседание, бих искал да ви осведомя, че то ще се излъчва в интернет, че предвидените часове в програмата не са окончателни и също така датския и пасивният са само... Датският и малтийски са само пасивни нещо за знание, т.е. може да се изказвате на тези езици, но не може да слушате превод на тях. Уважаеми господа комисари, във вторник проведохме първата обмяна на размяна на мнения по цялостния пакет за изкуствения интелект и за законодателната акт за цифровите услуги. Припомням ви, че Комисията по правни въпроси започна работата си по изкуственият интелект, етичната рамка, режима за гражданска отговорност, правата по интелектуална собственост, въпросът е за Правомощите на държавата и международното частно право по отношение на изкуственият интелект. Също така започваме да обсъждаме и въпросът за на дакт за цифровите услуги. Европейската комисия пък вчера публикува важни документи, а именно комуникацията, оформяне на цифровото бъдеще на Европа, Бялата книга за изкуственият интелект, европейски подход за върхови постижения и доверие, който да съпътства докладът, свързан с сигурността и отговорността по отношение изкуствения интелект, интернет на вещите и роботиката. И не на последно място съобщението на Европейската комисия за страт... Европейската стратегия за данните. Като тези инициативи и предложения по различни теми засяга правомощта на нашата комисия. Ето защо е чудесният, чудесен момент да изслушаме ресорните комисари и с е, удоволствие приветствам да добре дошъл комисарят, отговарящ за вътрешния пазар, господин Тиери Бретон и комисарят, отговарящ за правосъдието, господин Дидие Рендерс, който, който ще ни представя съдържанието на документите, които споменах. Държа да отбележа, че днес не се срещаме в рамките на структурирания диалог, а сме тук, за да чуем мнението и изложението на комисарите по темите, които бяха пред документите, които бяха публикувани вчера. Уважаеми господа комисари, благодаря ви за това, че откликнахте на поканата ни. Тук сме, за да ви изслушаме. Господин Господин Бретон, имате думата. Yeah. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа, членове на Комисията по правни въпроси, скъпи членове на Европейския парламент. За мен е удоволствие заедно с Дидие Рендърс да ви представим а, пакетът за цифровите услуги, който беше вчера представен от колегиума на комисията. В цялостният пакет, някои от предложенията и е в частност Бялата книга за изкуствения интелект, стратегията за данните и бъдещия законодателен акт за цифровите е, услуги са теми, по които вашата комисия, разбира се, ще изиграе много важна роля. Отправната ни точка е много ясна. Заявихме, заявихме много ясно. Технологиите са много важни е, за Европейският съюз като цяло и те трябва да отговарят на интересите на гражданите и да спазват европейските ценности. Европейските граждани трябва да имат възможност да се развиват по свободен начин в цифровото пространство и то в пълна сигурност. А пък дружествата от своя страна имат нужда от една рамка, която да им дава възможност да се развиват, да се променят, да напредват, да използват данните, които генерират и в този цифров контекст, да са в конкуренция и да си да се състезават помежду си по справедлив начин приносът на вашата комисия, разбира се, ще бъде много ценен и заедно с Дидия Рендър ще го вземем предвид в цялостната си работа, включително по отношение на, на баланс, който трябва да се намери между основните права и конкурентоспособността на економиката. Относно бялата книга за изкуственият интелект, знаете, че в момента започна публичната консултация, която ще продължи 3 месеца и заедно с Дидие, разбира се, очакваме с голямо нетърпение настроение бъдещите е, дискусии по темата тук в вашата комисия. Темата е много чувствителна за все по-голям брой наши съграждани. Те започват да първа да си дават сметка за развитието на тези технологии. Тази технология е много важна за конкретно способността, но пак повтарям, тя е много важна и за основните човешки права. Тема, която много вълнува нашите граждани. И така, ако се върнем по-конкретно на Бялата книга, тя се основава на три основни понятия баланс, лични постижения и доверие. Всички си даваме сметка че изкуственият интелект може да ни донесе значителни подобрения. Трябва да видим в кои области и по какъв начин. В частност, тя ще подобри вероятно начинът ни на живота, например в диагностиката в медицинският отрасъл. Е, изкуственият интелект ще се развие в много-много отношения, но изкуственият интелект води и до опаснения с опасността от злоупотреба, загубата на контрол, контрол от страна на гражданите в процесите на взимане на решения. И също така има опасности свързани с прекомерното влияние на дадени играчи или проблеми с евентуалното нарушаване правата на човека. Наясно сме с всички тези притеснения и смятаме, че трябва да се отговори на тези в голяма степен на основателни страхове на гражданите. Така че върхвите постижения няма как да бъдат постигнати без доверие. И в тази, на тази логика се основава евентуалният ни успех. Ето защо от една страна излязохме с поредица от много конкретни предложения за подобряване на когато способността на европейската економика въз основа на новите технологии на изкуствения интелект. На първо място това започва чрез научна изследователска дейност, чрез инвестиции и публично-частни партньорства, на които може да се спреме, ако искате. От друга страна, предвиждаме мерки с цел подобряване на доверието в а, а, изкуственият интелект, като предвиждаме нормативна рамка за технологиите и е, е, технологиите, основаващи се на изкуствения интелект, които особено а, пряко засягат живота на нашите граждани. Има вече такива, такава нормативна рамка за защита на потребителите, гражданската отговорност, а, отговорността при а, дефекти на стоките. И разбира се, някои от тези правила трябва да бъдат приспособени към новата цифрова реалност, в някои случаи, включително и за алгоритмите, които ще бъдат интегрирани в новите стоки. Ще трябва във всеки един момент да търсим добрият баланс между отговорност и иновации. Всеки път трябва да се приспособява нещо на закрила за към нивото на риск на отделният сектор, така че ще се опитаме да установим най-високо рисковите сектори, където трябва да се обърне особено внимание на алгоритмите, на които се основава изкуственият интелект. Как може да вземем решението какво се смята за високо рисков а, а, сектор? Както вече казах, темата все още подлежи на обсъждане. Предлагаме критерии за да определим кои възможни употреби на изкуственият интелект представлява такава заплаха. И ще ви дам един пример. Наймането на работа или лицевото разпознаване безспорно са част от тези употреби с много високо равнище на риск. И за тях трябва да се настоява за много високо качество на данните, защото не може да има изкуствен интелект без данните, като данните захранват технологията данните, ние трябва да знаем много добре откъде идват тези данни, възоснова на какви правила са били събрани. И всъщност тези данни представляват цяло една верига. И веригата от данни, която за, захранва изкуствения интелект, ще трябва да бъдат обезопасени от гледна точка на въпросите свързани с етиката, равенството и липсата на дискриминация. Изкуственият интелект се обучава в продължение на месеци в основа на специфичните данни, които са захранени в системата за постигане на конкретни цели. И трябва да направим анализ на цялата тази верига, трябва да сме наясно, например, дали данните, които захранват даден, даден алгоритъм, зачитат основните човешки права, дали също така спазват разпоредбите на общия регламент за защита на данни. Всички тези теми ще ги обсъдим заедно. И също така искаме да направим задължително изготвянето на регистри от данни. Също така искаме да въведем и задължителен човешки контрол, това е много важен за нас аспект. В края на веригата за данни винаги трябва да стои човек, който да е в състояние да контролира употребата им. А, иначе предвиждаме и екс-анте регулаторна рамка, която вече съществува за гарантиране на сигурността и безопасността на автомобилите или детските играчки, например. Познавате системата и предлагаме всъщност тази система да бъде транспонирана системата, която се прилага към този вид стоки, ще бъде прехвърлена към стоки, които разполагат с алгоритми на изкуственият интелект. Също така, смятаме, че тези критерии, които ще заложим, трябва да се прилагат към, към всяка една система, независимо от къде идва. И това е много важно. Не можем да допуснем система с високо равнище на риск да избегне контролът ни, защото е произведен някъде извън Европа. Опитвам се да равновеся скоростта, с която говоря и времето, с което разполагам. Накрая държа да се спра на един аспект на изкуствен интелект, който много се обсъжда в мене, а именно лицевото разпознаване. В Европа положението е по-ясно по отношение на дистанционното разпознаване на биометрични а, характеристики. Всичко това е разпоредено в аргумента за защита на личните данни но развитието на този вид а, технологии е толкова а, бързо в момента, че не можем да си позволим да се ограничим само до а, отбелязване на този факт. Безспорно ни очаква голям публичен дебат по темата и ще се възползвам от всяка една възможност да го поведем с вас. Пак казвам, разчитам на вашата на вашият принос по Бялата книга за изкуственият интелект, тъй като вашият принос ще ни помогне при изготвянето на бъдещите законодателни предложения. Дидия Рендърс, разбира се, ще се спре от своя страна на темите, които се попадат в неговите правомощи. И няколко думи, ако нямате нещо против, по стратегията за данните. Още веднъж подчертавам колко е важно да има последователна стратегия за целият Европейски съюз. Тази стратегия върви ръка за ръка с стратегията ни за изкуствения интелект. Вече постигнахме значителен напредък в Европа и всъщност бяхме първият континент да такава нормативна рамка с общия регламент за защита на личните данни. И виждате, че и други страни по света започват да възприемат този наш регламент за пример и за модел за нас беше съвсем естествено да приемем а, тази нормативна рамка и знам, че мнозина от вас се ангажираха много активно за изготвянето на регламента и това този регламент действително е огромен плюс за Европа, който има влияние далеч отвъд границите на континента ни. В рамките на стратегията за данните, целта ни е да използваме пълният потенциал на индустриалните данни в Европа. Вече нееднократно съм се изказвал по темата. Очакваме огромна вълна от данни, като, които няма да бъдат генерирани само от а, индустрията, въпреки че ще бъдат един от основните а, играчи. Очаква се данни от а, взаимоотношенията и комуникацията между предприятия и този вид данни ще бъдат предоставени на разположение на всички дружества, включително и на МСП, за да могат и те да създават добавена стойност. Ще бъдат достъпни за обществените органи, за да се подобри функционирането на публичната администрация. Но отвъд тези индустриални данни, които се очаква да се увеличат значително като количество, трябва да определим от самото начало алгоритмите, в които ще се използват в отделните отрасли и които ще ни дадат възможност да постигнем напредък. Европа нямаше, не успя да създаде големи шампиони в, в пазара на платформите, основащи се на личните данни. Те се развиха в Съединените щати и в Китай, но едва сега започва новата вълна на дружества, които са не платформи, които се основават на индустриалните данни. Едва сега започва този вид технологии. Европей, Европа има всички шансове да играе водеща роля и ние ще направим всичко възможно, за да предоставим нашите данни, за да могат всички европейски дружества да работят възоснова на тях. Разбира се, нашата стратегия се основава на достиженията на европейското право, като което са основните, защита на основните права, защита на потребителите в рамките на вътрешния пазар и, разбира се, процъфтяващ индустриален капацитет. А държа да отбележа, че Европа продължава да е, е най-големият индустриален център в света, най-индустриализираният континент и за това в момента именно Европа е основното място, където се, ще се води борбата за тази нова економика, основаща се на индустриалните данни. А мога само да добавя, че по отношение на защита на личните данни ще продължим да работим за оздравяване на рамката. И, както вече казах на Дидие Рейндърс, и той е съгласен с мен, не гражданите трябва да се приспособяват към платформите, платформите към потребностите на, на гражданите и защита на личните данни. И той ще ви каже повече след няколко минути. Разбира се, има поведение, което е напълно неприемливо в платформите, като, например, езикът на омразата, подстрекаването на омраза, токсична дейност и т.н. Не бива да забравяме, че някои тези платформи вече имат не диспропорционално влияние върху останалите играчи на пазара и в рамките на акта цифровите услуги предвиждаме разпоредби за тези платформи и също така по-ясни правила за отговорността, която носят тези платформи за част от съдържанието, което хостват. Трябва също така отново да се разгледа възможността за регуля... регулация ex-ante, каквато вече съществува на вътрешният пазар, който трябва да се прилага към тези платформи, които вече играят доминираща роля на пазара и на практика са пазители и решават кой може да навлезе на пазара и кой не. Остана всички, всички елементи на нашия нашият пакет ще бъдат обсъдени е, от 27-те държави членки. Към момента в съвета се предвиждат значителни съкръщения на програмата Цифрова е, Европа. Знаете, че сега е момента да се инвестира в новите технологии, включително в високопроизводителните изчислителни технологии, квантовите технологии и е много важно Изключително важно е да се запазят средствата предвидени за научно-изследователска дейност. От това зависи обезпечаването на технологичният ни суверенитет и оттам възможността цялата ни економика да се адаптира към цифровият преход. Благодаря ви за вниманието. Давам думата на господин Рендер. Muchísimas gracias, комисарио Бретон, комисарио Рендерс. Благодаря ви, господин Бретон. Господин Рендерс, имате думата. Поздравления за това, че сте избрани за председател. Ще работим заедно в тази комисия. Дами и господа депутати, благодаря ви, че организирахте това извънредно заседание на парламентарната комисия с участие на комисаря Бертон и мен самия относно Бялата книга и съобщението за стратегията за данните. Нашите служби изиграха много важни роли по отношение на Бялата книга. Искам да кажа, че общата цел е да направим така, че Европа да вземе водеща позиция, да бъде фактор първостепенно значение в цифровия сектор, като се гарантира доверието на всички заинтересовани страни. Водеща позиция изисква доверие. Както каза преди малко Тиери, тук много важен момент е общия регламент за защита на личните данни. Трябва да се гарантират основните права. Това е важно и в контекста на изкуствения интелект. Данните и изкуствения интелект засягат цялото общество и засягат много важен брой политики. Основните права на гражданите, защита на личните данни, реалното прилагане на потребителските права трябва да бъдат гарантирани. Трябва да се даде приоритет на човека, като се разкрият нови възможности за предприятията, да се насърчава развитието на надежни технологии – технологии, които допринасят за едно демократично общество, конкурентоспособна и устойчива економика. Дигиталният сектор ще играе много важна роля в борбата срещу климатичните промени и екологичния преход. В Бялата книга комисията предлага стратегия за надежден изкуствен интелект, който да се основава на върхови постижения и доверие – Нашата цел е да мобилизираме ресурси от държавния сектор. Господин Бретон очаква многоличната финансова рамка да предостави реално средство, но и от частния сектор, за да се ускори развитието на изкуствения интелект, включително и в полза на малките и средния предприятия. Става въпрос да привличаме таланти и да ги задържаме в Европа, като работим в тясно сътрудничество с държавите членки и с научната общност. От ключово значение е да се осигурят върхови постижения. Първата част на Бялата книга акцентира върху идеята на екосистема от върхови постижения, като тук се включват набор инициативи, като публично-частни партньорства, взаимосвързаност на научно-изследователските центрове и по-добро финансиране. За да се осигурят върхови постижения обаче е необходимо предвидените решения да се прилагат на практика от гражданите. А за да могат последните да използват тези решения, трябва да се слушаме в техните притеснения, свързани с сложността на изкуствения интелект. В високорисковите области, като здравеопазване и транспорт, прибягването до изкуствения интелект трябва да бъде прозрачно и да гарантира човешки контрол. Държавните органи трябва да могат да контролират системите на изкуствения интелект, както го правят за колите, играчките или косметичните продукти. Данните трябва да са недискриминационни и да се спазват основните права. Относно приложенията с нисък риск, комисията предлага система за обозначаване, която да не е задължителна. Всички алгоритми и приложения, които прибягват до изкуствения интелект, могат да отидат на изкуствения на единствения пазар, стигат да спазват европейските правила, които са определени от нас самите. Друг много важен въпрос. От сега Европейския съюз разполага с законодателство за защита на основните права, което е актуално и в контекста на изкуствен интелект. По-конкретно, що се отнася защита на данните, липсата на дискриминация, социалните права, защита на потребителите или равенството на половете. Господин Бретон приведе един пример. Ако се използва предубедени алгоритми при набор при набиране на кадри това може да доведе до дискриминация, която ще е нелегална на фона на европейското законодателство. Понякога изпълнението на правилата е трудно заради сложността и непрозрачността на приложенията, които използват изкуствен интелект. Тук говорим за така наречените черни кутии. Това осложнява работата на националните органи и на съдебните органи. За да се справи с тези предизвикателства, Бялата книга предвижда, заедно с евентуалния предварителен контрол, изисквания за документацията, за изпробването, за отчетността, за да се осигури ефикасно предлагане на действащото законодателство. Много е важно тези изисквания да са съизмерими на риска. Акцента трябва да е върху системите на изкуствен интелект, които представляват висок риск за правата или безопасността на гражданите. Определянето на случаите, в които има такъв риск, ще бъде нещо от особено значение и това ще е един от аспектите, обхванати от общественото опитване. Аз помолих моите служби на етап допитване да се включи в приложното поле и случаите на най-сериозно отражение върху правата на гражданите. Относно отдалечените системи за биометрична идентификация, знаем какви дискусии се водят в момента. За мен е важно първо да се внесе яснота за съществуващият режим възоснова на Обща директива за наличните данни и директивата за правоприлагането. Събирането и използването на биометрични данни за целите на далечната идентификация, например чрез личево разпознаване на обществени места, е свързано с основни рискове за права, основните права. По-конкретно, удалечената идентификация в обществени места може да е факт само когато има по-виш публичен обществен интерес. Това трябва да се основава на европейско националното законодателство и трябва да подлежи на съразмерни и адекватни защитни механизми. Ето защо лицевото разпознаване е по-скоро изключение. За в бъдеще смятам, че председанието на обществото по този въпрос изискват дебат от страна на комисията на тема конкретните обстоятелства и хипотези, които могат да изискват използването на подобни технологии в обществените места с наличието на съответните защитни механизми. Друг въпрос е дали действащата нормативна уредба за безопасност и отговорност е пригодна за оценка на евентуалните рискове, свързани с приложенията, базирани на изкуствен интелект. Доклада за ефекта върху безопасността и отговорността на изкуствения интелект, интернета на предметите и роботиката, който придружава Бялата книга, прави анализ на съответната нормативна уредба. В него се посочват някои несигурности, свързани с конкретни рискове, които крие изкуствения интелект и други дигитални технологии. В този доклад се казва, че действащото законодателство за безопасност на продуктите предоставя една разширена концепция за безопасност, която да не защитава срещу всякакви видови рискове, които проистича даден продукт в зависимост от неговото приложение и използване. Само, че разпоредби, които изрично да обхващат новите рискове на възникващите дигитални технологии, могат да бъдат въведени, за да осигурят повече правна яснота. Следва да се помисли най-вече за евентуални изменения на общата директива за безопасност на продуктите, евентуални изменения на директивата за отговорност за продуктите, евентуални целеви изменения в националните режими за отговорността. Що се отнася по-конкретно до правилата за отговорност, които също се обсъщат в вашата комисия, смятаме, че може да има пропуски в действащата нормативна уредба – и рискове пострадалите лица да не получат обещетение за щети, причинени от автономни приложения. Същевременно целевото адаптиране на правилата за отговорността ще позволи на дружествата да акцентират върху намаляването на риска и сключването на застрахователни договори там, където е необходимо. А сега стратегията за данните или законодателството за защита на данните – в цифровия преход днес се генерират все повече и повече данни. При събирането им трябва да се зачитат е, правата на отделните индивиди, европейските ценности и правила. Стратегията за данните има за цел да осигури все повече публични и частно съхранявани данни, включително лични данни, с така нареченото създаване на европейски пространства за данни. Аз подкрепям целта да се увеличи наличността на данните, за да се насърчи място на Европа в глобалната дигитална економика. Службите на двамата комисари ще работят съвместно, за да осигурят пълно използване на правилата, които предоставя общият регламент, най-вече правото на преносимост. Практически мерки и средства ще бъдат разработени, за да получат е, юридически... физическите лица контрол върху своите данни. Общият регламент позволява повторното използване на лични данни, които се съхраняват от обществени органи, например за целите на научни разработки при съответните условия. Ето защо е много важно нормативната уредба, която гарантира адекватни защитни механизми за повторното използване и обмен на данни да бъде адаптирана към спецификата на различните сектори. Също така Европейския съюз трябва да сътрудничи с самишленици и партньори, за да насърчава сближаването по отношение на общите стандарти за обработка на данните в съответствие с европейските ценности. Искам да ви кажа, че комисията приветства коментарите за Бялата книга с оглед на подготовката на предстоящите законодателни проекти. Аз и комисията очакваме с нетърпение приноса на комисията по правни въпроси и останалите комисии в парламента, за да можем заедно да постигнем напредък в тази област. Ключовата дума която използваме в моите служби и в службите на господин Любретон е доверие. Доверие към Европейския съюз. Ние трябва и да изнесем капацитета за изграждане на доверие в целия свят. Това е истинско намерение да споделим нашият експертен опит и да си осигурим същия развой в този сектор, както бе и по отношение на общия регламент за защита на личните данни. Както вече каза комисаря Бретон, виждаме, че в, друг... в останалата част на света се прави опит да прилагат същите стандарти за защита на данните, както при нас. Ще се опитаме да направим същото и за изкуствения интелект. Благодаря. Бретон, Инициamos el дебат. Много благодаря на комисаря Рейндърс и на комисаря Бретон. Сега започваме дебата. Постъпиха много желания за изказване. Моля да бъдете максимално лаконични, тъй че всички да могат да участват. Започваме с госпожа Бри. Искам да задам един въпрос и на господин Бретон, и на господин Рейндърс. Така ще се изкажа само веднъж. Въпросът, всъщност имам един въпрос към господин Бретон. След това ще задам и въпроси към господин Рейндърс. Господин Бретон, вие споменахте лицевото разпознаване. Е, в нашата пленарна зала и в, пленарни, и в комисиите на парламента се говори много по този въпрос. Е, има слухове за използването на този вид е, разпознаване тук в парламента. Вашата бяла книга за пръв път признава, че това е концепция, която застрашава основните права. Обаче се казва, ще има дискусия в Европейския съюз по този въпрос в бъдеще. А в държавите членки вече има доста е, проекти е, за масово разпознаване на лицата в публичните пространства, започвайки с Германия и Франция. Е, полицията използва такива технологии в 10 европейски държави членки. Технологията се развива бързо. Бързо се създават възможности е, за пазарно навлизане на нови предприятия, но бавно се развива законодателството в областта на защитата. Тук е необходимо регламентиране и очаквайки дебата, за който споменахте вие, какво ще направи комисията спрямо нези държави членки, които вече осъществяват пилотни проекти за лицево разпознаване? Какви е, резултати очаквате от дебата в този контекст? И имам втори въпрос е, във връзка с цифровизацията. Има една тема, която изцяло отсъства от Бялата книга и тя не е маловажна. Екологичният аспект отражението на изкуствения интелект върху климата. Данните ще се умножат многократно до само за няколко години и има доста безпокойства за начина по който ще се отрази изкуственият интелект върху климата. Как възнамерявате да отчетете това отражение? И сега въпросът ми към господин Рейндърс. Вашият портфел не включва само изкуствения интелект. И бихте ли ни казали какво мислите за задължението за бдителност? Е, тук в нашата комисия има въпрос... колеги, които се интересуват от този въпрос. Днес, ако не се лъжа, в Германия е разпространено едно проучване за задълженията на Европейския съюз във връзка с бдителността и по-специално бдителността в снабдителните вериги. Голяма част от европейските предприятия смятат, че този въпрос е от изключително значение. Какви са следващите етапи на вашата работа във връзка с принципа на бдителността? Е, каква е вашата концепция като европейски комисар към задължението за проявяване на бдителност? Е, защото проучването, което ще бъде оповестено, ще даде повод за по-нататъчна работа. Имаме два доклада и законодателни и незаконодателни във връзка с бдителността и управлението на предприятията. Това са теми, които са тясно свързани. Благодаря, госпожо Обри. Преди да дам думата на комисарите, ще изслушаме още няколко въпроса. Моля да се опитвате да се придържате към темата на днешния разговор – Днес говорим за изкуствения интелект и за бялата книга в тази връзка. И моля въпросите ви да бъдат именно в тази връзка. Карен, имате думата. Благодаря за думата. Не мога да се изкажа на датски и ще се опитам да го направя на френски. Благодаря за изложението ви, господа комисари, за стратегията и бялата книга за изкуствения и интелект. Смятам, че комисията е много амбициозна в тази стратегия за цифровизацията. Тя е и твърде оптимистичен документ. Обръща се особено внимание на обстоятелството, че технологията трябва да служи на гражданите, а не обратно. тази амбициозна стратегия са засегнати и етични въпроси, като е обърнато особено внимание на основните права. Имам въпрос във връзка с изкуствения интелект. Вие и двамата проведохте разграничение между технологии, които са високо рискови и такива, които не създават толкова големи рискове – при начеващите предприятия е много важно да съществува ясна дефиниция. Що е то висок риск? Какво представлява високата степен на риск? Възнамерявате ли в работата си да дадете такава дефиниция? По отношение на работната програма е, на комисията за 2020 година, комисарят Бретон я цитира в изложенията си пред комисиите ИМКО и ИТРЕ. В тази програма се визира работа за отговорността по отношение на съдържанието, което се публикува на платформите. Трябва платформите да служат на обществото, а не обратно, както многократно е казвал и комисарят Бретон. Да, многократно. Благодаря за това, че ми помогнахте с френската дума. Много се говори за незаконното съдържание. Но въпросът е какво ще правим с това съдържание, което е законно, но въпреки това е вредно? Смятам, че този въпрос заслужава отговор. И също така, господин Бретон, как смятате да работите за урегулиране на отговорността на платформите факта е, за цифровите услуги. Трябва ли да бъдат задължени платформите да използват е, технологии за автоматичен контрол, е, за да могат да се ползват от така наречения статут на втори поред във веригата на отговорността? Извинявам се, ако ми позволите, ще продължа на английски. Как вашата стратегия ще гарантирате отстояването на принципите на върховенството на закона, както и пълната защита на основните права в цифровата епоха? Как смятате да сътрудничите с останалите комисари във връзка с акта за цифровите услуги. Така че да има повече задължения за платформите да извършват автоматичен контрол, като разбира се се зачитат правата на човека. И също така ще работите ли факта за цифровите услуги върху правните средства за защита? и какви механизми за съдебно извън извънсъдебно решаване на спорове бихте предложили в този акт? Доколко те ще съответстват на основните права, на принципите на върховенството на правото и на принципите на справедливия процес? Извинявайте, че толкова дълго се изказах. Благодаря. Сега господин Армон. Благодаря, господин председател. Е, уважаеми господа комисари. Благодаря за четирите текста, с които разполагаме от вчера. Ние ще ги анализираме, ще ги коментираме, ще дадем становища върху тях. Конкретно благодаря на господин Бретон за това, че говори за необходимостта от сериозен бюджет тъй като тази вечер се провежда заседание на Европейския съвет, на което ще бъде взето отношение към многогодишния бюджет. Радвам се, че комисарят говори за необходимостта от достатъчен бюджет, тъй като можем да бъдем много амбициозни, но колкото и амбициозни да сме, нищо не можем да постигнем без необходимите средства. И сега, по отношение на изкуствения интелект, искам да задам въпрос, като за тази цел минавам на немски. Имам въпрос, който е свързан с отговорността при стоките и дали трябва да се преразгледа директивата за отговорност за стоките. В, в бялата книга това, което сте записали, се основавате на един основен елемент и то е доверието. Доверието, което трябва да има потребителите в тези нови стоки. Това това е много важно, в противен случай потребителите няма да използват стоките. Но е много важно и производителите да имат доверие в тези нови стоки, да са сигурни, че те добре функционират и по този начин да гарантират и доверието на потребителите. Трябва да изградим това взаимоотношение на доверие. Въпросът ми е какво можем да променим в директивата за отговорността за стоките, за да поставим доверието в центъра по такъв начин, че производителят да има желанието и да види стопанските облаги да инвестира в тези технологии. И това е много важно. Както казахте, пропуснахме първата вълна на економически модели, основаващи се на данните. Сега започва втората вълна и ние трябва да спечелим тук в Европа, ако искаме да запазим мястото си на световно равнище. И това е вторият ми въпрос. Как можем така да изградим рамката за изкуствения интелект, че да се инвестира в нея и да не намалим желанието с инвестиции чрез законодателните си мерки. А въпросът ми отново е какво ще се случи с нормативната рамка, заложена в директивата за отговорността за тортите, където се твърди, че от, че производителят носи отговорност за дефекти в момента на закупуването, на пускането на пазара на продукта, а не за дефекти, които може да са се появили по-късно. Но дали не трябва да се промени тази част от законодателството, защото трябва да се вземе предвид с апдейтовете на софтуера и случай, на, на разгледания случай в съда в Франция много ясно показа това. Трябва да се обмисли отговорността на производителя за стоките след апдейт. Трябва също така да се обмисли как може да се определи тази отговорност. Сармон, комисионер Рейндърс. Благодаря, господин Армон. Господин комисар Рейндърс, имате думата. Госпожа Обри постави въпроси, които засягат множество сфери и смятам, че двамата с колегата трябва да си поделим отговорите. За лицевото разпознаване току-що казах, че вече съществуват правила и ние ще направим проверка дали съществуващите национални законодателства зачитат европейското право, дали има гаранции като разбира се е, ще направим така, че в бъдеще да бъде проведен дебат за това дали е необходимо да променяме нашите правила. Те обаче съществуват. Уредба има. По отношение на Зеления пакт е, и това, което правим в областта на екологията, за това ще говори и Тиери. Е, в момента се осъществява проучване на отражението на някои аспекти на цифровизацията върху околната среда, но аз мятам, че изкуственият интелект може да помогне за борба с промените в климата. По темата за действителността. Докладът ще бъде обнародван на 24 е, февруари и аз ще имам възможност отново да се явя пред парламента, за да обсъдя тази конкретна тема. Струва ми се, че идването ми е предвидено за 4 март. Многократно съм казвал, включително при изслушването си през октомври месец, че възнамеряваме предприятията да е, могат е, да се ориентират и към по-голяма устойчивост, да имат възможности за това, така както изисква самият Зелен пакт. Госпожо Мелхиор, върховенството на закона и как ще зачитаме този принцип в различните процеси, е, чрез които работим. Да, ние искаме да създадем доверие и начинът за това е прозрачност. Трябва хората да имат достъп и да могат да извършват проверки. Да, е, вярно е, че понякога може да се определи една сфера като ниско рискова предварително, но след това ще има и последващ контрол. Необходима е прозрачност за тази цел. Хората трябва да имат достъп до процеса и разбира се, такъв достъп трябва да имат и магистратите, като е необходимо да привличаме необходимата експертиза за тази цел. Що се отнася за акта за цифровите услуги, да, разбира се, трябва да се акцентира върху правата на потребителите. Действително има механизъм за уреждане на споровете. Ако е необходимо, той ще бъде укрепен, но ще изчакаме резултатите от общественото допитване, за да видим дали трябва да вървим в посока към укрепване. И разбира се, задължително е да постигнем баланс Ясно е, че ще има и последващ контрол. Ако такъв контрол липсва, трудно могат да бъдат постигнати целите. Трябва да организираме реален контрол върху различните аспекти на проектите. Може би вие имате предвид на, надстрояването на различните видове софтуера. Когато има последващ контрол, тогава един и същи продукт ще, на пазара ще се следи в еволюция. Но като цяло ние ще се стремим като баланс. Ще гарантираме защита на потребителите, но ще осигурим и една стабилност за предприятията. Тоест, те трябва да се чувстват сигурни, за да могат да разработват нови продукти. Господин Бретон. Потвърждавам това, което каза господин Рейндърс в отговор на госпожа Обри ние няма да правим отстъпки по отношение на лицевото изображение. Има един срок, в който ще бъдат запознати всички нормативни уредби. Ще видим дали държавите членки прилагат общите ни правила. Ако е необходимо, ще влезем в диалог, за да можем да извлечем необходимите изводи от опита, който той са, те са натрупали. Е, сега няма е, нищо споменато за Зеления пакт в текста, е, обаче в стратегията ясно се откроява това, че има сектори, където данните ще бъдат изключително важни. Промишленост, транспорт, здравеопазване, енергетика. И там има засягане на темата и за Зеления пакт. И там ще бъдат включени всички данни, които са необходими, за да можем да постигнем напредък и на тази плоскост и да постигнем целите си и в областта на околната среда. Може би сте видели, че имаме желанието да направим един съществен план за платформите и хардуерните и софтуерните. И целта на този план ще бъде от една страна да се позволява съхранение съобразно промишлените, индустриалните критерии с много повече скорост, с много повече възможности за развиваните приложения, които имат голяма роля в сферата на личните данни, защото за да управлявате инфраструктурата на един град, една транспортна инфраструктура, една болница, не е същото, както да изпращате чрез социалните медии снимки на своите приятели. И тук е отразена и необходимостта е, да се разработват платформи, които консумират много по-малко енергия. И в крайна сметка, е, вие споменахте Бялата книга. Хората сега, особено младите, когато отидат в ресторантите, в е, стола, Е, си поръчват е, ястие и започват да пращат снимки на това ястие на приятелите си, е, а това означава да се черпи енергия от цяла, примерно, ядрена електроцентрала. Тоест, необходимо и обучение на потребителите. Но разбира се, това се вижда от всички, които умеят да четат добре, да четат и между редовете. Ако искаме да се съобразим с това, че обемът на индустриалните данни ще се отвоява на всеки 18 месеца. Това е един специфичен закон в информатиката. Действително, отвояват се данните на всеки 18 месеца и това се отразява върху цените. Трябва да имаме предвид и какво ще стане с консумацията на енергия. Искаме европейският континент да е първи, който да вземе мерки в това отношение. Господин Хамонт, мисля, че господин Рейндерс много добре отговори на вашия въпрос. Мога само да допълня едно нещо. По отношение на всички високорискови приложения, тяхното съответствие е важно да бъде преценявано предварително – преди продуктът да бъде пуснат на пазара. Да кажем, помислете си за един робот, който подпомага хирурзите в критични операции. Трябва да се знае е, с какви данни ще работи този робот. Има приложения, които вече са на пазара – и е, се вижда, че когато е, данните в робота са зададени, програмирани от мъже, те не са същите, както когато ги програмират жени. Това не е нещо, което да игнорираме, защото в една критична ситуация то може да има значение. И всичко това трябва да бъде проверено преди пускането на пазара на този продукт. Мисля, че госпожа Мелхиор която прекрасно говори френски и благодаря за това, че използвахте езика ни. Е, тя зададе въпроса за акта за цифровите услуги и за отговорността на платформите. Е, да, вярно е, че този въпрос за отговорността ще заеме централно място – и тук трябва да се работи с ръководителите на големите платформи. Ние ще регулираме проблемите, които съществуват. Ще регулираме всички критерии. И вие споменахте някои от тях. Критериите за незаконно съдържание. Естествено, ще има задължение за проследяване на съдържанието. Ние ще настояваме на това. Значи, а, когато съдържанието е незаконно, може да има само една последица. То се сваля от платформата. И точка. И ще бъде много по-стриктни. В момента вече се разработват методи и алгоритми, които позволяват намеса с цел проучване на съдържанието, но това се прави целенасочено – не става дума за общ мониторинг на всичко, което се качва на платформата. Всъщност това, за което говорим, и изкуственият интелект позволява да се помогне на работата в това отношение. И ще видим чрез проучванията си до края на годината дали имаме достатъчно технически решения за такава целенасочена проверка цифровия свят, това информационно пространство, което изцяло ни заобикаля, в което сме потопени, се сблъскваме с процеси, които изискват юридическо регулиране. И това означава много сериозна работа през идните години, а може би и за много години напред. Не всичко, което е забранено в това пространство, е непременно разрешено. Какво имам предвид? Е, става дума за поведението на субектите, които участват в информационното пространство. Значи, ако те действат безотговорно, държавата трябва да осъзнае, че има задължението да се намеси. И тук е, това е посланието, което искам е, да разпространя до ръководителите на подобни платформи и предприятия. Миналата седмица научих, че в една държава членка на Съюза, няма да я наименовам, зададохме въпрос на едно предприятие дали има хора, които могат да следят какво става в реално време на платформата. И те отговориха, ами да, има един човек при нас, който отговаря за това. Защото всичко, което се разпространява, има отражение. Ние имаме стотици хиляди инженери, които могат да се занимават с тази работа, но просто трябва да се гледа на въпросите от всички страни. И така. Благодаря ви. Това беше моят отговор на въпросите. Може би господин Рейндерс би могъл да ме допълни, ако желая. Председателят. Продължаваме с въпросите. Моля да не се изказвате за по-дълго от 3 минути. Господин Волкин. Thanks, uh, um, sorry. Um, first of all, thank you. Първо ви благодаря за присъствието днес тук и за това, че обсъждаме заедно важните документи от цифровия пакет, които бяха публикувани вчера. Съгласен съм с цялостният подход на Европейската комисия към стратегията за данните. Съгласен съм, че данните с нея личен характер трябва да са свободно достъпни и да могат да бъдат споделяни. Разбира се, трябва да видим как точно това ще се отрази в законодателството, но от гледна точка на социал-демократите за нас е много важно този вид данни да не се смятат за суровина, а да се смятат за нематериално на общо благо, което трябва да бъде споделено за общото благо на всички. Не съм съгласен на господин Бретон, което, с което казахте вчера, именно, че сме загубили първата, първата вълна на данните. Не, смятам, че ние поставихме на първо място интереса на гражданите чрез аргумента за общата защита на личните данни и това беше правилното решение. Надявам се да изберете същият подход и в а, акта за данните, който обявихте, че ще предложите през следните няколко години. Надявам се да се изготви и по, да се включи и понятието а, собственост на данните. Такова не съществува в момента и по-добре да не се работи в основа на него, а по-скоро да се разподелят правилата за размяна и свободно движение на тези данни. Тук сега и до въпроса за правата върху интелектуална собственост и авторските права. Тези вид права трябва да се използват, не бива да се използват за ограничаване на свободното движение на налични данни. Пак по въпрос за данните, с голям интерес и се факта, че Европейската комисия гледа сериозно на въпроса за доминиращата позиция на пазара на някои платформи и възнамерява да разгледа възможността за предварителни законодателни мерки, за да се разподели отговорността, която носят тези платформи. Някои от проблемите с а, доминираща позиция на пазара могат да се разгледат а, чрез а, предварителни разпоредби, особено когато става въпрос за доминираща позиция на пазара чрез прекалена концентрация на данни в дадена платформа или даден участник на пазара. Но сами по себе си тези изисквания са не са достатъчни. Продовото управление на данни не може да разреши всичко. Така че трябва да се разгледа по-внимателно въпроса в рамките на акта за цифровите услуги и бих искала да чуя какво мисли Европейската комисия за засилване на изискванията за взаимоотношенията между дружествата и накрая държа да отбележа да, бих искала да чуя мнението ви за юрисдикцията по отношение на акта за цифровите услуги. Как може да гарантирате, че нашата законодателна нормативна рамка няма да бъде поставена под въпрос от решенията от юрисдикции извън Европейския съюз. Госпожа Гебхарт, имате думата. Благодаря ви за днешното изслушване. Това наистина е много интересно, но ще премина отново на немски, на езика, на който по принцип работя. Бих искала да обсъдим, да засегна две въпроса. Първият съвпада и с въпроса на господин Аримон, а именно въпроса за отговорността. В бялата книга и от това, което казахте вие, господин Рендер, става ясно, че винаги трябва да се направи първо проверка дали директивата за отговорността за стоките и други законодателни текстове следва да бъдат преразгледани и съответно изменени. Моят отговор е да, трябва да се започне с определението за продукта. Това, което казва господин Аримон, е много важно. Може да се променят функционалните характеристики на стоките чрез апдейтове на софтуер софтуера и в това отношение е много по-трудно да се докаже кой носи отговорността, когато стане въпроса за такива софтуерни апдейтове. Така че това са сложни въпроси, които не бива да остават неизяснени и не бива, не можем да си позволим да чакаме да се разреши проблема постфакто, чрез съдебни производства. Това е един въпрос, на който иска да обърна внимание. Вторият въпрос И е към господин Бретон и е свързан с високорисковите отрасли. Не ми е ясно какво значи това определение. В а, Бялата книга не се поставя въпроса дали ще има такова определение, а че ще има такова, така че се питам как, как, какво си представя Европейската комисия, как, как изглежда определението, цитирам, обмисля се взима се предвид, че и самият сектор, и че ам, употребите на съответното технология в този сектор са свързани с висок риск. Така че се питам аз какво, знам, какво разбирате тук под end ефект на английски в крайна сметка, кои отрасли ще попаднат в тази категория и какво ще се случи с останалите, които няма да попаднат и под какъв контрол ще бъдат поставените. Дадохте ни няколко примера. Вчера също споменахте този а, сектор, а именно детските играчки. Сами по себе си детските играчки не са опасни, съгласна съм, не сами по себе си, но в, по въпроса за цифровите или цифровизираните детски играчки, всъщност отново се задава въпроса за това колко те са опасни и може изобщо категорията детски играчки да се смята за високо рискова. Така че се питам как възнамерявате да с на практика този въпрос за крайната цел на стоката. Не знам, смятате ли, че детските играчки са високорискови стоки или не, тъй като от гледна точка на крайната си употреба не се смятат за такива и се питам доколко съдебни производства ще трябва да се стигне, за да се разреши този въпрос. Така че, моля ви, нека да стане ясно кои са тези високорискове от отрасли според вас? И аз нямам много ясно мнение по въпроса към момента, но от самото начало трябва да стане ясно кои са те и как те трябва да бъдат регулирани. И самата поява на такова понятие в една бяла книга дълбоко ме озадачи. Благодаря ви, госпожо Кепхер. Господин Ривиер, имате думата. Уважаеми господин комисар Бретон, много се чува по темата за лицевото разпознаване. Те са много а, крайни и се основават на предразсъдъци. Някои искат навсякъде да има лицево разпознаване, други, както чухме тази сутрин, не искат никъде да се прилага. Аз смятам обаче, че толкова сложни теми изискват от нас да приложим прагматизъм и здрав разум фактът, че такива технологии би следвало да се използват в обще... на обществени места, като летища, например, които са обществени места с стратегическо значение от гледна точка на международният транспорт, според мен е а, съвсем естествен начин за защита. И всъщност никой вече не се шокира от факта, че го снимат и че отчасти може да бъде идентифициран на обществени места, като летищата, в банките или в супермаркета. Но употребата на този вид технологии в, на необществени места ми се струва доста да, успорвана идея, дори смятам, че трябва да се е, защити, забрани. Господин Райндърх ни припомни, че има много сериозни ограничения на тези технологии. Аз смятам, че няма нужда от мораториум. Употребата на този вид технологии попада в, в, в приложното поле на регламента за общата защита на личните данни. Но отвъд функциите Питам ви, господин Бретон, имате ли някакви лични убеждения за това как би следвало да изглежда колективният ни етика при употребата на този вид технологии? Благодаря ви, господин Бретон, имате думата. Благодаря ви, дами и господа, за въпросите. По въпроса на господин... на господин Въркен, прав сте, данните не са стока, която се продава и купува както всяка друга. И нека да си кажем нещата откровенно. През последните години предоставяхме личните си данни без да си даваме сметка, че те имат а, своята цена те бяха, те бяха, тези данни бяха генерирани често по естествен начин, но както вече стана ясно, други си ги присвоиха и започнаха да създават а, стойност по този начин и така бяха създадени платформите, основаващи се на личните данни. А оттам нататък всички добре знаем какво се случи, всички анализирахме положението. Тези платформи успяха да се сформират по този начин, тъй като в Съединените щати и по-късно в Китай имаше огромни пазари на данни, тъй като моделите на, на поведение на потребителите на тези два пазара са доста сходни и тези платформи там бяха създадени и в по-малка степен, отколкото тук в Европа, тъй като в Европа имахме много по-разпокъсан подход, който отразява същността на континента. А оттам нататък тези платформи, когато достигнат нужният размер и влияние на пазара, се си присвоиха нашите данни по, система, по систематичен начин с доста а, съмнителен а, а, начин. Оттам нататък ние казахме стоп тук в Европейският съюз чрез регламента за общата на личните данни, за което между другото и ви имате своята заслуга. Оттам нататък господин Жан Тирол спечели Нобеловата награда, обяснявайки каква точно е стоеността на данните и как функционира тя в мрежите. Така че идеята е тези данни, които да, да знаем за какви данни говорим. Някои са много важни и трябва да останат в, в, в, собствен, в ръцете само на съответното подпятни, които са предоставени, но други данни са важни, но могат да бъдат изподелени. Да вземем предвид с автомобилостроителя. Данните за устройството на двигателя са от критично значение и никой няма да ги сподели, но други данни, като при тестването за безопасност, например, могат да бъдат споделени. Същото въжи и за патентите. Има патенти, които са от ключово значение и други, които могат да бъдат споделени. Така функционира всеки един сектор. А, с пълно право споменахте и принципа за екстратериториалност, който се прилага включително и съгласно Cloud Act на Съединените щати. И за това ние трябва да имаме много ясна разпоредба в Европа, за да покажем, че данните, които се използват тук, трябва да отговарят на европейското законодателство и това е и част от цялостният ни подход към инфраструктурата. Госпожа Гебхарт се спря на въпроса за отговорността. Диджей, разбира се, ще а, каже повече по темата. Обеда си казаното от, от, от, за положение на, на отраслите и употребата. Ни подобен подход и заедно ще определим как точно да разпоредим въпроса за високорисковите отрасли. Дадохте за пример детските играчки. Според мен играчки, които съдържат алгоритми, трябва да се смятат за високорискови стоки. Така че не можем да направим пълно разграничение между даден отрасъл и крайната употреба на стоките или услугите в него. Всички теми, свързани с медицинския сектор, мисля за всички нас, безспорно са високо рискови, но може да има и конкретни а, измерения, като например системата за записване на час в болниците, които са по-малко високо рискови, но Дидия сигурно ще каже малко повече по темата. Но тъй или иначе, за сега работим въз основа на един подход, основаващ се на консултациите. Искаме един подход, гарантираща максимална прецизност и яснота за тези високо рискови сектори с много голямо значение. Пак казвам, много е трудно да се направи това разграничение между сектор и употреба. следващият оратор с пълно право спомена, че вече много неща се използват тези технологии за разпознаване на биометрични данни, като например по летищата. И това е допустимо съгласно законодателството в сила в момента. И е много важно на този инструмент започва да се появява по обществени места като спортни съоръжения, например стадиони, правят го държави извън Европейския съюз, така че много са възможните приложения на този вид технологии на специфични места и за специфични цели. Това какво смятам лично аз няма много голямо значение, важна е позицията на колегиума, но аз смятам, че тези технологии са свързани с сериозен напредък но разликата че ние тук в Европа винаги е, се, е, си даваме нужното време да видим е, какви са ценностите ни и дали тези наши ценности могат да се впишат в прословутото пространство на данните. Всеки път казвам, че ни трябваше доста време да създадем пространство, трите пространства, с които работим в момента, сухопътното, морското и въздушното. Сега създаваме новото пространство на данните. Ще ни отнеме време да го определим, но ние ще определим какво ще правим в това информационно пространство през идните десетилетия. Така че трябва да не действаме с прекомерна предпазливост, но не бива и да забравяме ценностите си. Благодаря, господин Райндърс. Благодаря ви. Първо споменахте евентуални искове, идващи от страни извън Европейския съюз. Знаете, че вече водим преговори с Съединените щати за постигане на споразумение за да се избегнат именно тези евентуални конфликти с трети страни. И ако успеем да постигнем това споразумение, мисля, че това ще бъде много по-добрият вариант. Работим с включването или на многостранни споразумения или двустранни споразумения. Работим в това отношение. Целта е да могат гражданите да се възползват максимално от преносимостта на данните. В отговор на госпожа Гебхарт, Очевидно е, че в общата директива за, за отговорността за продуктите ще трябва да се направят изменения, за да се отрази изкуственият интелект. Въпросът е в каква степен трябва да се направят измененията и за това започнахме публични консултации. Няколко думи само за риска. Безспорно, те първо започва работата по темата. Някои отрасли са по-очевидни от други, като например здравеопазването, транспорта или енергетиката. Задава се и въпроса какви са конкретните рискове за гражданите по отношение отношение на техните основни права. Както вече казахме, дори и в а, сектора на здравеопазването може някои приложения да са много високо рискове, а други не толкова. Например, а, софтуера или програмата за определяне на графика на лекарите в една болница, вероятно са толкова рискови, колкото алгоритъм, който се използва за диагностика. Връщаме се и на въпроса за играчките. Очевидно е, че ако има играчки с алгоритми, те могат да доведат до вреди за децата преди всичко, макар че разбира се, сега ще си играят и възрастни, но все пак трябва да се вземат предвид нищото на риски от алгоритмите, както каза господин Бойтон, И няколко думи за лицевото разпознаване няма да се връщаме казаното от вас. Знаете, че все повече оператори обществени и не, заявяват, че възнамеряват да използват технологии за лицево разпознаване. Ами, трябва разбира се, да разгледаме какви са предвидените е, употреби на тази технология, за да видим първо дали те отговарят на настоящата нормативна рамка и ако не, трябва да видим дали да бъдат разрешени за бъдеще или обратното, да бъде затегната рамката. Знаете, че различни градове възнамеряват да се здобият с технологии за лицево разпознаване. Трябва да питам първо защо, за какво смятат да използват тези технологии. Същото се говори и за футболните стадиони. Има такива идеи, добре, но за какво ще се използва тази технология? И мисля, че констатацията ще ни помогне нали, да постигне напредък в тази дискусия, но към момента не се предвижда никакъв мораториум. Дискусията ще ни помогне да видим дали трябва да се, се наложи ограничения или не. Благодаря ви. Господин Росман, имате думата. Много ви благодаря. Благодаря ви, господин комисар Бретон, благодаря ви, господин комисар Рейнардс, благодаря ви за общата стратегия. Диалогът вече започна, така че искам да се спра само на малко повече подробности на някои измерения. Стратегията за данните е темата, която нееднократно сме обсъждали. Тя е една от трите пакета в документа в цифровия пакет. И след като изслуша презентацията ви и от документите, съм убедена, че данните са нужни за разработването на изкуственият интелект и тези данни трябва да се съхраняват, за да може тези изкуствен интелект изобщо да функционира, да може да се учи от натрупаните данни. В момента обаче голяма част от данните остават неизползвани. Споменахме вече кои данни попадат в лошото поле на регламента за защита на личните данни, кои данни са от ключово значение и не бива да попадат в погрешни ръце. Но има и огромно количество данни, които не попадат в приложно поле на регламента, чието, чието обмен или употреба не нарушава никакви наредби, но които все пак не се използват. Той става въпрос за данни, които се намират на пазара и тук стигам до стопанското измерение и до МСП. Тези данни не могат да се използват от МСП, тъй като защото те нямат достъп до тези данни, което зависи, между другото, и от размера на предприятията. Господин Батон ни даде пример с голямо предприятие с 35 000 служители, но ние имаме много малки и средни предприятия, които разработват чудесни цифрови услуги. Заговаряме за предприятия с по-малко от 100 служители, които обаче в момента се сблъскват с проблеми имат проблем да създадат нужната инфраструктура, която да им позволява да употребяват или да съхраняват нужните данни. И смятам, че към момента сме изправени пред предизвикателства, които водят до там, че тези малки и средни предприятия не могат да предложат своите стоки или услуги на вътрешният цифров пазар и мога само да ви пожелая успех в усилията ви да насърчите и да улесните достъпът до данни за тях. а, трябва също така да помогнем на тези МСП, те да се адаптират и да могат да пуснат стоките и услугите си на пазара. Вторият ви въпрос. безопасността на стоките винаги върви ръка за ръка с отговорността за стоките. И тук се поставя въпроса за това кой носи отговорността по отношение на изкуственият интелект. Това ще бъде много важна тема и предполагам, че нееднократно ще се връщаме на нея в по-нататъчните ни дебати. Според вас, господин Райндърс, как ще се вземе предвид въздействието на изкуственият интелект върху стока от гледна точка на сигурността. И тук се стига до определението, което за мен ще е от ключово значение. Какво е определението за изкуствен интелект? и дали ще отразим в определението за продукт, измерението, мож, машина, която може сама да се учи. Обмисля тази идея в групата на равнище, но все още няма окончателно решение. И накрая отбеляза, обсъдихме темата сигурност на стоките, споменахме отговорността. Изкуственият интелект прави трудно определянето на това кой носи отговорността за евентуален дефект. От а, мозъчните тръстове чухме, които се занимават с употреба на изкуствен интелект, чухме, че евентуално трябва да се преразгледа въпроса за доказателствата тежест при поделяне на отговорността. Може би няколко думи за това може да кажете. И не на последно място. как може да се гарантира, че има нуждата, нужната координация между различните сватовски центрове в Европа отношение на изкуственият интелект, за да не преоткриваме постоянно топлата вода. Всички говориха по зелените теми, без обаче се чуя гласа на зелените до момента, но се радвам, че толкова държите на тази тема. Ще мира на немски. Um, uh... Няколко думи по темата. Мисля, че това е само началото на дискусията. Безспорно ще обсъждаме допълнително подробностите, но а, като почетвах документите ви, ми направи впечатление, че всички те се съсредоточават много върху защитата на потребителите и не се говори много за защита на гражданите. Винаги с се, за, се говори повече за стоки, за потребление, а не за демокрация, обществено участие. Така че ви се питам къде е място на изкуствения интелект в публичната администрация, в органите, в отношенията с гражданите, шансовете и рисковете, свързани с, с тази употреба. Интересно ми е да чуя как си представяте дискусията по тази тема. Второ, на второ място – Въпросите свързани с дискриминацията, с пълно право ги споменахте. Питам се дали с а, разстоянието, което разполагаме към момента, можем да се справим и дали те са достатъчни, тъй като формата на дискриминация и установяването на дискриминация ще се промени. И ако не преразгледаме новите цифрови права на гражданите, като например за това какво се прави против волята на гражданите, за какво се използват и какви алгоритми се прилагат за тях, без те да са дали своето съгласие. А, при най-добро желание не мога да се съглася с колегата Дидие за лицевото разпознаване. Съжалявам, но това е повсеместно събиране на лични данни. Като погледнете какво се случва в Китай в момента, не можем с толкова а, голямо спокойствие да заявим, че няма някакъв проблем с употребата на този вид технологии. Оттам въпросът ми към господин комисаря. Казахте, че при изключение, при, че могат да се допуснат изключения, за какви изключения мислите тук? И още два много бързи въпроса достъпа до публичната администрация на обществени организми, до кодовете. За да на пералня. Ако след 10 години се развали тази пералня, как ще е възможно с цел тя, тя да може да бъде е, ремонтирано и за да е ясно кой носи отговорността, как може да гарантираме, че изискванията за предоставяне на нужните документи и на прозрачност е, ще е, са гарантирани за толкова дълги срокове, за да може потребителят да е сигурен, че ще може да ремонтира тази пералня след 10 години. Ми е много ясно как ще гарантирате, че той ще има достъп до нужната информация. И няколко думи за аспекти, свързани с защита на околната среда. В документите виждам, че се прави опит а, с, с а, да, да се работи от гледна точка а, на продуктите. Тоест да се разчита на доброволният подход, но смятам, че това не е достатъчно. Изкуственият интелект има огромно въздействие, тъй като е много енергоемък, така че не е достатъчно да разчитаме на доброволно члене, трябва да наложим регулаторни изисквания. Благодаря ви, все пак успях да се изкажа по-кратко от колегата преди мен. Иван? Благодаря, господа комисар. Извинявам се за гласа ми. Тази парламентарна комисия работи по доклад за законодателство, което се основава на етични принципи за изкуствения интелект. Питам се, мислили ли сте за практическото приложение на всичко това? Как да учетете препоръките на комисията при развитието на изкуствения интелект? от гледна точка на етика, екологична устойчивост, всички тези въпроси, които са свързани с нашите ценности и принципи. И един въпрос с по-практическа насоченост. Знам, че е лесно да се действа в Европа, само че как ще се прилагат същите принципи за дружества и технологии, които идват извън Европейския съюз. От практическа гледна точка това е доста тежко начинание. Какво ще направите? Ще глобявате дружествата, те ще си платят глобата и продължават по същия начин. Има и въпроси, свързани с публично-частните партньорства и разработването на изкуствен интелект. Може би това е единственият начин да се събере широко финансиране – за подобни разработки. Относно частното участие, как можем да гарантираме, че инвестициите наистина ще гарантират изкуствен интелект, разработен в общи интерес, например засилване на демокрацията, равенство на половете, социални въпроси, устойчивост, неща, които не са толкова интересни от економическа гледна точка, но са много важни за нас – и относно екологичната устойчивост. Извинявам се, че пак повдигам тази тема. Само, че не ми е съвсем ясно. Споменахте за промишлен мащаб и личен мащаб. Нали, ако оставя кранчето да тече в къщи, не е също както вода, която се прахосва в промишлени количества – ние не можем да затворим вратата пред подобни развития, но се питам дали това е отразено съответно в стратегията за зеления курс. Взели ли сте предвид въздействието? Тук говорим за големи количества въглерод, свързан с разработването на тези технологии. И много често говорите за лицевото разпознаване – Това е важна тема, към която има широк интерес в медийното пространство. В крайна сметка всички тези технологии са до известна степен безпристрастни. Въпросът е как ще бъдат уредени. От това зависи дали ще се от полза за човечеството или не. Мисля, че трябва да намерим нещо, което да е по-добро в контекста на липсата на дискриминация. Господин Рейндерс, имате думата. Ще се върна на някои въпроси. Относно това, което се случва в темата сигурност и отговорност, госпожа Осман спомена и за двете теми. Както вече бе казано, трябва да се промени най-вероятно обща директива за защита на, за сигурност на продуктите. Включително и дефинициите, както бе казано. В контекста на изкуствения интелект трябва да работим върху въздействието върху безопасността. Това ни изключва да се работи и по сектори. Да се отиде по-далеч или да се подходи по-различно в някои сектори. Това е работа, която ще тече с времето. Отговорността също е много важен въпрос. Възникват нови проблеми, свързани с отговорността. Вече имаме доклад по темата. Трябва да видим до каква степен можем да постигнем напредък в тази област. Това е нещо, по който наистина трябва да работим съвместно. Има вече един доклад, който вече е разработен в парламента, както казахте. Относно недискриминацията, трябва да действаме съвместно, както каза комисаря Любретон, когато се използват данните, е много важен начинът по който са събрани те, по който се обработват. Това са въпроси, които трябва да се проучат, за да се избегне дискриминацията, предубежденията, още при самото събиране на данни. Има цяла поредица от механизми, но всичко трябва да почива на прозрачност, проверка на данните и начина по който те са обработени. Неколкократно се спомена за връзката с зеления курс. Ясно е, че трябва да положим сериозни усилия, за да намалим потреблението на енергия на първо място и при разработването на изкуствения интелект. Това е очевидно. Трябва... Данните ще се увеличат съществено. Трябва да видим как да ги съхраняваме и обработваме с по-низко потребление на енергия. Да, отделното поведение също е важно. Трябва да отправим послание за ефекта на отделното поведение, не само по отношение на потреблението на вода, но и начина по който използваме цифрови технологии. Това са теми, по които мисля, че ще имам възможност да работим. Трябва да се зададем въпроса дали не трябва да се обърне тежестта на доказване при някои правила. Да речем за малките платформи. Предполагам, че Тири ще се върне на този въпрос. Благодаря, господин Лебретон. Благодаря, господин председател. Колегиумо мисли по всички тези важни въпроси. Очевидно, че имаме нужда от дискусия. Защото ние пишем нова страница в историята. Съвместно. Всичко това е свързано с факта, че при тези промени трябва да запазим всичко, от което проистича силата на Европейския съюз, нашите ценности – както бе казано неколкократно. Трябва да направим така, че те да бъдат отчетени навсякъде. Другата сила на Европейския съюз е вътрешния пазар. Трябва да направим така, че той да работи в новото пространство – и във връзка с е, това възникват много въпроси, свързани с малките и средни предприятия. Очевидно е, че те трябва да се възползват от тази еволюция. И както ще видите в документите, трябва да има привилегирован достъп до данните. Анонимизирани, да, разбира се, Малките и средни предприятия трябва да получат особен, привилегирован достъп. И тук визирам най-вече стартиращите предприятия. За да функционира всичко това, има нужда от инфраструктура, която позволява да се реализира тази амбиция. И цялата економическа тъкан трябва да извлича полза от е, това. Както вече казах, ще лансираме две съществени инициативи. Едната касае общественото пространство. Вие вече познавате една инициатива Евро HPC. Тук става въпрос за научно-изследователски центрове, използването на тази инфраструктура, което е много важно. Тук знаем, че финансирането участие европейско, участие национално. Включително и свръхкомпютрите. Това също е много важно, защото ще се събират данни, които могат да се обработват от тези свръхкомпютри. Това е инициатива, която вече е лансирана – Трябва да се действа бързо, трябва да се разработят базови модули, които да се транспонират на втория етап. който касае връзката с сигурната облачна инфраструктура. И тук имаме нужда от частни инициативи, разбира се, както Алианса за батериите, да речем. който позволи европейското законодателство, което да засяга всички етапи от е, веригата на добавената стойност. Това е общата рамка. Не трябва да има неразбирателство. В тази верига малки и средния бизнес ще играе ключова съществена роля. Като комисар за вътрешния пазар, аз знам колко важни са малките и средни предприятия много важно те да се възползват от тези нови технологии. Трябва да се разгради и съответната местна инфраструктура, да се помага на тези предприятия, включително и по линия на обучението. Но това въжи за всички стратегии, които се разработват. Не искам да оставате с впечатление, че сме забравили малкия и средния бизнес. То е от ключово значение – И още нещо. Ние сме първия континент, който задава тези въпроси и ги обсъжда днес. Мисля, че това трябва да е ясно. Днес нямаме още всички отговори. И тук се обръщам към госпожа Гербхарт. всичко се върши в ход. И това е идеята на съвместната работа, която предлагаме. акта за цифровите услуги, според мен, ще е дело на цяло едно поколение. Няма да бъде приключен до края на годината, но трябва да се действа, да се постига напредък. Ние сме пред една, но, изправени пред нова вълна от данни, която ни залива. Трябва да направим така, че това да е от полза за всички предприятия, за европейските граждани – и климатичните промени също са нещо спешно. Нуждаем се от стратегия тук. Стратегия на колегиума, която да е пределно ясна. Има две стратегии, които са съвсем последователни за целия континент. За въглеродните емисии. Никой друг не е правил това. И споделената стратегия. Да запазим основните права по отношение на това ново информационно пространство. Така че всички теми не са забравени, тъй като те са неразривно свързани. Ние трябва да управляваме данните и трябва да намалим също времено парниковите газове. Това изисква новации, то в целия континент, научно-изследователска работа. Трябва да инвестираме в тези сфери. Така очертах някои штрихи от контекста. И на последно място, един важен въпрос, по който много мислим, между другото, искам да кажа – приложенията, които са високо рискове. Ние сме първи, които се задаваме този въпрос. В литературата този въпрос все още не е зададен от нашите съседи. Има приложения, които могат да бъдат разработени с алгоритмите на изкуствения интелект. В някои случаи няма да е известно как са направени алгоритмите. Трябва да се запитаме дали трябва да има такива алгоритми в Европа, които да работят с лични данни в Европа. Когато се обучава един алгоритъм, това е дълъг процес. Резултатът е прогнозен, не детерминистичен. Темата е много интересна. Алгоритмите може да са разработени от наши работници или от другаде. Тук няма протекционизъм, но просто има правила, които ще трябва да се спазват за това ново информационно и цифрово пространство – тези, които искат да предлагат продукт на, на пазара, на гражданите, трябва да спазват правилата. Благодаря. Последен тур въпроси. Трима желаящи има за думата. Съвсем набързо, ако обичате, за да могат нашите гости, гостите имат време да отговорят на въпросите. Заповядайте. Президенте, грация и комисари. Господин Сенкенеди, благодаря, господин председател. Ще бъда извънредно лаконичен, тъй като знае, че не разполагаме с много време. Внимателно прочетох документите, изготвени от комисията, тези, които бяха цитирани от двамата комисари. И четейки заключенията в тях, виждам, че цифровата технология, колкото и да е напреднала, е само средство и не може да реши всичките ни проблеми. Напълно споделям този извод. Той пък води до едно друго изявление от вчера. Изкуственият интелект не е лош или добър сам по себе си. Това дали ще е добър или лош, зависи от начина по който се използва. И от тук въпросът, който бих искал да ви задам е следният. Ясно е, че изкуственият интелект има положителни страни и може да има положително отражение – ако зад него стои добронамерена човешка интелигентност, плод на нашата логика, съвест и ум. Защото това са неща, които притежават само хората. Та ето въпросът ми. Как ще се умеем чрез предложеното от комисията да направим така, че човешката мисъл винаги да има превес над изкуствения интелект. Че тя ще остане ключовия, централния, сърцевинния елемент във всяко бъдещо развитие, свързано с изкуствен интелект. Да, много бе говорено за технологичната страна на нещата, за необходимата технологическа експертиза. Човешката съвест и дух обаче са се развивали векове. И това ме интересува. По какъв начин цялото това развитие ще бъде отразено в изкуствения интелект, така че той да служи на хората. Бих казал, че комисията следва да бъде насърчена в започнатата работа. Това, което ме интересува обаче изначално е връзката между изкуствения интелект и етиката – благодаря. И сега господин Колакович. Ако ми позволите, ще се изкажа на хърватски. Уважаеми господин председател, уважаеми господа комисари, уважаеми колеги. Основно право на всеки човек е личните му данни да бъдат защитавани. Също така, всеки човек има право да се движи без придружители, Естествено, необходимостта от обществена сигурност налага използването на технологии за лицево разпознаване на обществени места, като летища, например. Един град от държава, която вече не е в Европейския съюз, Лондон, е гъсто обсипан с камери. Във всеки момент е, камери с висока разделителна способност – следят всички хора. Това изисква софтуерни приложения и продукти от много високо поколение. И те събират данните си в облаци, като огромната част от тези облаци не са разположени в Европейския съюз. Следователно, ние се нуждаем от законодателна уредба, която дава възможност за санкции в случай на неправомерно използване на данните. Всеки е, депутат разполага най-малко с две мобилни устройства, които не са произведени от дружества в Европейския съюз. Работят с софтуер, който не е произведен и разработен в Европейския съюз. И сега ние чрез тези устройства изпращаме данни, които се съхраняват извън Европейския съюз. Не можем да гарантираме фундаменталните права на гражданите, ако не осигурим финансово подпомагане за разработка на наш собствен софтуер. Дружества в Европейския съюз трябва да създадат качествени продукти, които могат да бъдат продавани. Това въжи и за хардуера, и за софтуера. И по същия начин трябва да мислим за наши собствени социални платформи и приложения. Китай имат собствени приложения. Те не използват WhatsApp. Същото въжи за Русия, за Индия. Европейският съюз трябва да направи собствен хардуер, собствен софтуер. За тази цел е необходима финансова помощ и законодателство, което да урежда нейното предоставяне. Призовавам ви, господа комисари, да направите всичко, което е по силите ви за постигане на тази цел. Господин Андерс, благодаря ви за това, че сте тук. Вътрешният пазар е крайъгълният камък на Европейския съюз, така че вие двамата сте най-важните комисари в моите очи. Надявам се, че ще ни помогнете да оцелеем в бъдещето, което ни очаква. Смятате ли, че Европейската шампионска лига ще постига такива успехи, каквито има сега, ако е, всеки отбор трябва във всеки матч да спазва различни правила? Така е а, е, сега в единния пазар. В Германия, в Белгия съществуват различни правила и всяко дружество трябва да се съобразява с тях, ако иска да продава в тези държави. Аз мисля, че само изцяло хармонизирани актове ще ни свършат работа. Смятате ли, че това е подходящо за вътрешния пазар в настоящото му състояние? Смятате ли, че е добър подход? Смятате ли, че ще улесни търговските предприятия? И смятате ли, че е възможно в такъв подход да бъде обладен съветът? Благодаря, господин Мандерс. Колега, вие желаете ли да зададете въпрос? Господин Бретон. Е, остават ни още 5 минути, през които можем да ползваме превод. Давам ви думата. Лаконично ще подходя и разбира се, ще се постарая да дам възможност да се изкаже и колегата Дидие Рейндерс. Господин Станканели, вие недвусмислено казахте това, което мисля и аз. Целият изкуствен интелект трябва да се развива в служба на човешката етика. Това е и подходът, който отразяваме в Бялата книга за изкуствения интелект. Това е нашата отправна точка. Това подчертах и при предишните си изказвания. Бихме желали фундаменталните ценности на Европейския съюз да намерят място и в това ново пространство – задължително е да ги отстояваме и да съществуват нови правила, нови законодателни правила, за да бъдат тези ценности гарантирани. Вие направихте връзка между изкуствения интелект и човешкия интелект. Аз е, смятам, че терминът е, изкуствен интелект създава много объркване. Той е така термин, за който може да се съжалява. Колкото и да е сложен един такъв продукт, той не е интелигентен. И тук трябва да мислим за начина по който ще учат хората. Едно малко дете се учи сега, опознавайки външния свят. и невронните мрежи са тези, които запечатват у него познанието. Така невронните мрежи и в е, изкуствени интелект е, запаметяват някакъв отговор и позволяват е, в определена ситуация този интелект да реагира. Аз като вас проявявам внимание, но съм уверен, че човекът винаги ще може да държи контролните лостове. И винаги, когато се стигне до критична ситуация, крайното решение ще бъде вземано от хора. Преди 30 години, например, е, започнаха първите автоматизирани анализи. Преди анализите се правеха ръчно – а, говоря а, за случаи като, например, а, анализ а, на кръвна проба. Най-напред анализите се правеха ръчно. Сега а, се правят автоматично. И това, което прави машината, подлежи на контрол от човек. Той тълкува резултатите. На практикуващите специалисти трябва да се дадат управленските лостове за тази цел и необходимите познания. Това е целта на всичко, което правим. Във връзка с основните права, мисля, е, че е, Дидие ще се спре на този въпрос. И най-сетне. Да, е, аз споделям необходимостта да има законодателство, което специално закриля малките и средните предприятия, но не трябва да създаваме пък излишни законодателни норми. Бихме желали да разискваме темата за малките и средните предприятия отделно. И тогава аз ще ви кажа как можем да облегчим тези предприятия. Господин Рейндерс. Господин Мандерс, благодаря за това, че адресирахте въпросите си и към нас, като към най-важни комисари, според вас. Ние смятам, ме, смятам, трябва да се посветим все повече на изпълнението на различните актове, да кажем регламента за защита на личните данни и други актове, които съществуват, те трябва да подлежат на еднообразно тълкуване в цяла Европа и да се прилагат по един и същи начин. Това е задача на националните органи за защита на личните данни. Същото ще бъде и при изкуствения интелект. Ще искаме каквото и да се приеме като уредба за него, тя да подлежи на еднообразно прилагане в целия Европейски съюз. Господин Каракович, е, вие цитирахте Лондон. Да, е, съжалявам, че това вече е град, който не е в Европейския съюз. Е, да, когато говорим за камери на улицата, обаче трябва да правим разлика между наблюдателни камери и изкуствен интелект – ние разисквахме темата за лицевото разпознаване. Там съществуващото европейско законодателство трябва да бъде прилагано стриктно. Господин Каракович и господин Станканели, вие засегнахте един общ проблем. Как да направим така, че предприятията все повече да обработват данните в Европа и същевременно да има превес човешкото начало. Това са елементи, върху които ние искаме да акцентираме, да запазим спецификата на Европа. От самото си начало идеята за изкуствен интелект е свързана с някои рискове и за това трябва да имаме необходимите познания. Естествено, ние няма да работим само тази година по темата за изкуствения интелект. Ние искаме да разработим един истински европейски сектор на изкуствения интелект, като отчитаме необходимостта от опазване на основните права, от безопасност на продуктите, опазване на околната среда, като гарантираме, щото човекът да остане в центъра на цялата концепция чрез която се създава възможност за разработване и използване на приложения. Но разбира се, трябва да внимаваме да слушаме внимателно какво ни казват субектите, които са заинтересовани от развитието на този отрасъл. Искаме да чуем това, което ни казват големите предприятия, защото те несъмнено са заинтересовани, но заинтересовани са и малките и средните предприятия, а също така заинтересовани са и гражданите. И Европейския парламент има възможност за пряка връзка с гражданите – мисля, че тази тема за изкуствения интелект е, заслужава да бъде е, обсъждана на широка нога, да влезе тази дискусия в университетите, тъй като ние бихме желали каквото и развитие да има от тук нататък в неговия център да бъде човешкото начало и етика. Председателят благодаря ви много, колеги, за това, че бяхте така лаконични в своите изказвания. Така дебатът ни бе наситен и същевременно се вместихме във времето. Господин Бретон, господин Рейндерс, благодаря много за участието ви в днешната дискусия. Очакваме тя да продължи на техническо ниво. И използвам случая да ви поканя за по-нататъчен структурен диалог. Който да се състои през а, април месец. Следващите ни заседания са на 18 и 19 март. Благодаря на всички.